All right, thank you very much. Um, I would start by uh, having... Uh, Ще започна с едно съобщение. Нашият председател, господин Брок, е на среща с ръководителите на украинската опозиция и за това няма да може да председателства днешното ни заседание. Първа точка е от дневният ред с удоволствие приветствам с добре дошли. Благодаря, господин председател. Имам въпрос относно отсъствието на господин Брок. Разбрах, че е има предварителна среща с представители на украинската опозиция и че бил съпестван с... Всъщност, дали той среща преди а, срещата на, с германския канцлер или заедно с германския канцлер. С удоволствие ще отговоря на въпроса ми, но нямам информация в предоставената ми информация. Господин Сивиек, може ли помолите секретарят да ни съобщи повече информация по този въпрос? Will, uh, I will read now the rest of the paper, which is in front of my... Добре, ще ви прочита сведенията, с които разполагам. През декември миналата година гласувахме новият инструмент за финансиране за външната дейност. И тъй като преговорите приключиха в последният момент, юристите на инвестиите успяха да прегледат текста чак след гласуването в пленарна зала, зала, а не преди това, както обикновено правим. Секретариатът ни изпраща текста с корекциите, въведени от на инвестиите, както и съответните съответно е изпратен и на съвета, и на комисията. Но разбира се, това по никакъв начин не променя резултатът от а, тристранните срещи. По този начин текста просто е гарантира необходимата правна сигурност. Секретарятът на нашата комисия участва по време на целият процес и секретарятът потвърждава, че всички изменения са приемливи. Ако нямате някакви възражения, тази версия се одобрява и ще бъде изпратено в пленарна зала за мълчаливо съгласие. И така, връщаме се към дневния ред и с ам, удоволствие приветствам с добре дошъл господин Игор Корман, който е председател на парламента на Молдова и който ще се изкаже по темата за отношенията на Европейския съюз и Молдова се среща с високо равнище в Вилниус. Господин Кълман, имате думата. Много ви благодаря, господин Пашко. Уважаеми членове на Европейският парламент, уважаеми членове на Комисията по външни работи, дами и господа. За мен е чест да се изкажа пред Комисията по външни работи в контекста на наскоро взетите важни решения, които са от ключово значение за Молдова и за нашето европейско бъдеще. От 2009 година приоритетите на Молдова в външната, и във външна, и във вътрешно политическо отношение е са преговорите с Европейския съюз. Започнахме преговори за споразумение за сътрудничество и асоцииране, включително и в преговори за партньор, за партньорство за свободна търговия и преговори за режим за улесняване на безвизовото пътуване. Работим за постигане на нашите цели, с, като сме се ангажирали с структурни реформи. Работим в насока за осигуряване на необходимото равнище на сигурност и граничен контрол – и реформа на съдебната система. Болота ни срещу корупцията също беше подобрена благодарение на реформи, свързани с дисциплинарни мерки за прокурорите и съдиите, както и ново законодателство, което увеличава възможностите за иземване. Всички тези мерки доведоха до значителни подобрения, особено в механизмите за защита. Вярваме, че всички тези реформи ще подобрят традициите на Молдова за зачитане на правата на човека и ще гарантират върховенството на закона. Всички тези реформи обаче имат своята економическа и социална цена. Новите държави членки на Европейския съюз, които проминаха през подобен процес, ще се съгласят с мен, че пътят към европейската интеграция никак не е лесен. Проевропейската коалиция в Молдова се сблъсква с много проблеми, включително и политическа нестабилност, липса на управленчески опит и опит с коалиция, липса на, на конструктивен диалог с опозицията и социалните проблеми, проблемите свързани с заедостта в един регион с много сложно геополитическо положение. Голяма част от тези предизвикателства все още са на лице, но те не ни обезкуражиха, защото ние сме убедени, че това е правилният път напред. Всъщност, именно нашите ценности и стремежни към Европейския съюз ни даде възможност на нас, на проевропейската коалиция, да преодолеем разделението и единни да продължим с решителност да реформираме Молдова. Подписването на споразумението за асоцииране на среща на Вилниус, на среща всяко равнище в Вилниус миналата година беше ясен знак за това. Също така изпълнихме всички изисквания в плана за действие за облегчаване на визовия режим. В знак на признание за нашите усилия няколко дни преди срещам всяко равнище в Вилниус Европейската комисия предложи примахване на визите за молдовските граждани. И бих искал да се възползвам от тази възможност да благодаря на Европейската комисия за тяхното сътрудничество, както и на Европейския парламент за неговата подкрепа. Благодарение на тях ние успяхме да реализираме тези реформи. Даваме си сметка, че вие ни оказах тази подкрепа в момента, в който самият Европейски съюз се бори срещу много предизвикателства във вътрешно отношение. Уважаеми колеги, 2014 година ще бъде от ключово значение за нас. Трябва да затвърдим постигнатото чрез реформи през последните 4 години. Както във всяка демократична система, в крайна сметка гражданите ще ни дадат оценка чрез демократичните избори. Целта ни е да приключим с реформите чрез постигане на отмяна на визите за молдовските граждани по пътуванията им в Европейския съюз. Ако погледнем опита на други държави в източна Европа, си даваме сметка, че премахването на визите като цяло увеличава подкрепата на гражданите за членството към Европейския съюз. Това е една от най-видимите ползи за Молдова и я приобщава към европейското семейство. Бих искала да благодаря тук на колегите от Комисията по външни работи за това, че подкрепят и подкрепиха много бързо премахването на визите за молдавските граждани при тяхното предвиждане в Европейския съюз. Разбира се, благодаря и на всички членове на Европейският парламент. Затова и днес съм тук и затова продължаваме да държим много на вашата подкрепа. Надяваме се съвета и комисията бързо да вземат решение в наша полза. Сред целите ни също така е подписването и ратифицирането на споразумението за сътрудничество и асоцииране и свободната, свободна търговия и се надяваме това да се случи до изборите през ноември тази година. Но трябва да продължим с реформите преди да подпишем споразумението за асоцииране и след като приехме планът за действие съвместно с Европейския съюз, ще започнем да прилагаме мерките предвидени в споразумението. Имаме нужда от централизирана кампания с уведомяване на ползите от членството в Европейския съюз. Целта имаме нужда от един по-общ диалог на национално равнище, който да обхване всички молдовски граждани. Всички тези мерки ще имат конкретни облаги и конкретни положителни резултати и за гражданите в Приднестровието. Конструктивният диалог и конкретните инициативи, за намиране на устойчиви дългосрочни решения ще засилят тези положителни ефекти. Радвам се на резолюцията, приятел тази, този месец от Европейския парламент по отношение на дискриминацията срещу учениците, които използват латински транскрипции в Приднестровието. За нещастие обаче тези практики продължават да съществуват. Радваме се, че Европейския парламент наскоро показа своята съпричастност към политическите и економически проблеми на Молдова, като напълно либерализира вносът на молдовско вино в Европейския съюз. Това беше много важно за наш, за нас, тъй като по неразбираеми причини пазарът на Русия все още е, е затворен за молдовски вина. Надявам се Европейският съюз да подхожда по същия начин към други важни области, като например производството на плодове и зеленчуци, за да подпомогнат нашето селско стопанство и за да може нашата економика да стане по-конкурентно способна. тук бих искал с няколко думи да, да се спра на политическите и економически връзки с нашите традиционни източни партньори. Както всички независими държави, Молдова носи отговорност за взимането на решения, които са в интерес на нейните граждани. Нашето решение е да продължим развитието си въз основа на европейският модел не е геополитически избор, а избор в името на модернизацията. И този избор не бива да влиза в конфликт с отношението ни с държавите от източното, от, на изток от нас. Скъпи приятели, в момента са в процес на укрепване на връзките ни с Европейския съюз и надяваме този процес да завърши с приобщаване на Молдова към европейското семейство. Въпреки силите, които се опитват да възпрепятстват европейската интеграция на Молдова, правителството, което в момента управлява страната, е твърдо решено да продължи по пътят на европейската интеграция. За нас няма връщане назад. В настоящата геополитическа обстановка ние държим и разчитаме на подкрепата на нашите приятели. Имаме нужда от постоянно и трудно сътрудничество, за да гарантираме, че европейските перспективи за Молдова ще се превърнат в действителност. Още веднъж ви благодаря за подкрепата и за възможността да споделя с вас размислите си. Благодаря ви. Благодаря. Вашата решимост, както и решимостта на страната ви, са точно това, което иска да чуе Брюксел от вас. Ние инвестираме във вашата страна и бихме искали да сме убедени, че тя няма да се отклони от пътя, по който е тръгнала. Що се отнася до проблема с виното, спомням си, че един бивш хокеист каза, че когато поискате да продадете виното си в Европа, италианските и френските производители ще се опитат а, а, да нарекат виното ви лошо, защото сте конкуренция за тях, а то е хубаво виното ви. Но логиката на хокея не е логиката, която ни ръководи. Сега ще дам думата на Грем Уотсън, който е докладчик за Молдова. Имате думата. Thank you, Chairman, and might I welcome uh, the presence of... Добре дошъл, uh, uh, господин uh, председател, сред нас. Много се радвам, че можем да разберем какво се случва в вашата страна. Господин председател, вие казахте, че има решения, които трябва да се вземат и аз участвах в едно гласуване в Комисията по вътрешни работи, което се занимаваше с либерализирането на визите. Надявам се да се стигне до гласуване в пленарна зала, за да можем да дадем парламентарно одобрение на либерализирането на този режим. Бих искал да ви помоля да засегнете по-подробно част от темите, които отбелязахте в изказването си. Стори ми се интересно това, че казахте, че реформите, които извършва правителството сега, ще създадат една култура на права на човека. Много се надявам това да е така. Искам да попитам обаче дали правителството, освен реформите, които провежда, иска да реформира и образователната система, и политиката в областта на културата, както и други сфери на влияние върху обществото, за да може наистина да се създаде тази култура на на правата на човека. Част от нас от опит знаят, че създаването на една култура отнема доста време и поведението на хората се движи с едно закъстение след прокараните законодателни актове. Така че исках да ви попитам как ще се развие този процес поред вас, какъв е напредъка до сега. Освен това, исках да попитам още нещо по един от въпросите, които засегнахте и по които ние съвсем наскоро излязахме с позиция. Става дума за използването на латинската азбука в училища в, Транднист, в извинете, при Днестровието. ОСС и други се опитват да направят така, че тези училища да продължат свободно, без пречки от страна на властите в Тираспол да предоставят такова образование. И аз и колегите ще се радваме ако е настъпил някакъв напредък тази сфера, бихте ли ни разказали? След това за Гагаузия. Наскоро имаше тревожни събития там и може да има чужда сила зад събитията там. Затова искам да разбера повече от вас за района. А, мисля, че това е председателю, защото най-вероятно ще има и други колеги, които ще искат да зададат други въпроси. Благодаря, сър Граем. Господин Кирилов има думата. Дали някой от комисията няма първо да се изкаже? Има ли тук някой, който да представлява Европейската комисия? Няма ли да можем да го чуем, ако има? No, we don't. Okay. <clears throat> Няма. Добре. Ще бъде хубаво, ако в такива случаи можем да чуем и становището на комисията, защото времената са много важни. Много се радвам, че председателят е тук сред нас. Чудесно е, че днес ще се говори и за Молдова, и за Грузия. Много добре е планиран дневния ред. Оставам с впечатление, че с метежите в Украина забравяме, че имаме ясен приоритет при тези две страни, а то е да направим всичко възможно, за да помогнем. Ако не обърнем внимание на този приоритет, ще направим огромна грешка. Много спекулации се правят. И това би било лошо за политиката на Съюза. Малко по-внимателни трябва да бъдем. И трябва да се опитваме да обсъждаме такива въпроси с Европейската комисия, за да се видят конкретните стъпки. И то спешни, спешен порядък мерки. Понякога сме доста бавни. Успехът на начинанието е изключително важен и то ако се забързат нещата. След това помощта ни не трябва да бъде съсредоточена, най-вече що се отнася до вноса на вино. Говорим за модернизация, говорим за истински план за действие. Обеден съм, че такива инициативи ще получат голяма подкрепа в парламента. Чисто и просто трябва да има и бързи стъпки от страна на Европейската комисия. не сме чули добра оценка на отрицателните развития на економиката след стъпките, които сме предприели. Ако по-широко трябва да се гледа, да не се занимаваме само с виното и вноса на вино. Аз имам прясна информация от българите, българското малцинство в Молдова, които се занимават с земеделие, отглеждане на плодове, зеленчуци, разбира се, и а, винопроизводство. Хората казват, че те, може би, ще загубят, ако настъпят а, тези промени. Тоест по економически причини те смятат, че Митническия съюз е по-добра идея. Опитваме се да поясняваме, но трябва да показваме по-скоро. Хората имат нужда от осезаеми резултати, да знаят на къде се движат нещата, защото това е живота им и трябва да се гледа реалистично. И не става дума само за безвизово пътуване. Разбира се, това е важно да стане максимално бързо. Но в нашата комисия ние трябва да проведем един добър дебат с участието на всички колеги, дори един критичен дебат, бих казал, по отношение на тези две държави. И да видим какво искаме да се постигне и да се види резултат преди да се разпусне парламента, т.е. до април трябва да е ясно какво се случва с тези две държави. Защото след това има един вакуум, а, тогава няма как а, да се провеждат нито контрол, нито да е ясно какво се случва. Благодаря, господин Кирилов. Госпожа Данука. С Данука, извинете. Благодаря. като заместник председател на делегацията за връзки с Молдова, мога да ви поздравя за усилията, които казахте, че сте положили. All spheres of, of political life. В а, всички сфери на публичния живот, на законотворчеството. Въпросът ми е е свързан с борбата с корупцията. Вие споменахте това. Знам, че за това пропадна предишното правителство. Какво се случи след това? Имаше ли някакви законодателни инициативи? Например, за предотвратяване на конфликта на интереси в публичния и личния живот. При предишното правителство имаше такива проблеми. За съжаление. Не искам да повтарям въпросите на колегите, но мен също ме интересува какво ще кажете за Гагаузия и референдума. Като член на комисията Либе, аз представлявам групата на зелените като докладчик Сянка по всички въпроси, свързани с визите. И съм докладчик Сянка по регламент 539. Напълно подкрепяме придвижването на името на Молдова към приложение А, т.е. безвизов режим на пътуване в Съюза но знаете, че условието е биометрични паспорти. Когато обсъждахме с докладците в Сянка, питах Таня Файон, тъй като тя трябваше да посети Молдова този уикенд, доколкото зная. Бърз ли е този процес на получаване на биометрични паспорти, особено за хората, които живеят в Приднестровието? има ли проблеми при получаването на биометрични паспорти или не. Благодаря. И аз благодаря. Господин Кресел Дюрфен. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на Игор Корман за това, че е сред нас днес. Доколкото знам, вие разбирате немски, за това ще се опитам да не говоря на баварски диалект, а на чист немски. През 2008 година възникна банковата криза. И както може би знаете, редица държави членки на Европейския съюз пострадаха от нея – в рамките на тази криза се оказа, че е необходимо да разполагаме с достатъчно финансови средства, за да може, дори в контекста на кризата, да можем да помагаме на други трети държави. Трябваше да се решат и социалните проблеми в някои от държавите ни членки. Аз бих искал да попитам до каква степен финансовата криза тук се отрази на вашата държава. Какви мерки предприехте вие? за да се справите с кризата? Това е първия ми въпрос. Ако погледнем това, което се случва в някои банкови институции и в финансите на някои държави, можем да кажем, че ни очаква повторна криза. Когато погледна обаче тенденциите към затваряне на границите, започвам да ставам песимист, защото престъпниците винаги намират средства. А тези, които биха искали да работят, да имат възможности, повече възможности, точно тези хора биват спирани. Това е и един от проблемите, които ще срещу които ще трябва да се изправим на 25 май по време на изборите. Следващ въпрос. Вие сте бил в Бавария. Знаете каква е нашата образователна система. Аз не зная как действа образователната система у вас, но това, което искам да кажа е, че ако желаем да привлечем инвестиции, се нуждаем от квалифицирани работници в самата държава. Затова бих искал да попитам, какви мерки предприехте вие и какви са вашите очаквания от Европейския съюз в областта на образованието? Благодаря, господин Волянич. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Корман, за краткото представяне на ситуацията в Молдова. Аз определено съм за разширяването на Европейския съюз. Читам, че тази политика на Европейския съюз е една от най-важните. Без нея съюза не може да действа като съюз, ако той не включва всички държави, които искат да се присъединят. Вие казахте следното, няма връщане назад. Радвам се да чуя това от вас. Ако няма връщане назад, това означава, че има път напред. Искрено се надявам, че Молдова ще пожена успех по този път. Бих искал да задам два въпроса. Очевидно е, че се оказва натиск от изтока, от Русия. Вие се спряхте на ситуацията с вноса и износа на вино, но ми се струва, че има и някои други области, в които търпите натиск. Бих искал да попитам, е, вие как усещате нещата? Каква е основната позиция на гражданите спрямо този натиск? Втория ми въпрос е свързан с приватизацията – Обикновено съм против приватизацията в държавите, които искат да се присъединят към Европейския съюз по основателна причина. Докато тези държави не могат, не бъдат стабилизирани от социална гледна точка, економическа гледна точка, приватизацията ще доведе до ужасни неща, като корупция и така нататък. Каква е ситуацията във вашата държава? И бихте ли е, приканили към приватизация в краткосрочен план на всичко? Благодаря, казва председателя. Уважаеми господин Корман, заповядайте. Благодаря ви, уважаеми колеги, за проявения интерес и за зададените въпроси. Господин Уотсън, Бих искала специално да ви благодаря за постоянната ви подкрепа, която оказвате на Молдова по различни теми, обсъждани и тук в Европейския парламент. Вие зададохте три въпроса. Първия се отнасяше до значението на образованието и културата. Мога само да се съглася изцяло с казаното от вас. Няма ефективна държава, ако не се инвестира в култура и образование. Разбира се, сега и ние преминаваме през тежки времена. Трудно е да се оптимизират училищата в Молдова, особено през последните три години. Дискусиите, които водим, са трудни и не винаги успяваме да намерим най-добрите решения. Затова има и доста хора, които са недоволни от начина по който се развиват нещата. Ние обаче продължаваме. Продължаваме, защото да обсъждаме въпроса за човешките права, за европейското бъдеще на Молдова, това са немислими въпроси, ако не отделим достатъчно внимание на други също толкова важни сектори. Ситуацията в Приднестровието. Тук въпросът не е свързан само с молдовските училища. За съжаление, през Напоследък сме свидетели на други провокации от администрацията в Приднестровието. Наскоро бе арестуван директор в, а, на едно училище в Приднестровието и му беше поставен ултиматум. А, трябваше да се оттеглят полицейските части от Бендер политическата установка не ни помага да водим конструктивен диалог с властите в Тираспол. Продължаваме обаче дискусиите в формат 5 плюс 1 и се надяваме, че ще успеем да проведем и следващата среща през февруари. Считаме, че това е добър формат, който ни позволява да обсъждаме текущите проблеми. Лошата новина е, че няма напредък в преговорите. На опонентите ни не им се харесва да говорим за така наречения трети панел или политическото решаване на въпроса. Има някои специфични технически проблеми, като например училищата в Приднестровието, както и други проблеми. Но с оглед на настоящата ситуация ми се струва, че е достатъчно да бъдем конструктивни, да нямаме отрицателни реакции. Необходимо е просто да се опитаме да държим ситуацията под контрол. Радваме се, че имаме подкрепата на Европейския съюз и на другите партньори, които участват в преговорите. Гагаузия изказването си е, не се спрях на този момент. Прав сте. Сега ще кажа няколко думи по въпроса. На лице са няколко проблеми още от миналото. Властите в Комрад, столицата на Гагаузия, се оплакват от отношенията с централните власти. Оплакват се и от молдовското законодателство и по-специално специалния статут, който се дава на Гагаузия. Комунистите държаха властта 8 години и не отделиха подобаващо внимание на случващото се в тази автономна област. Сега сме изправени пред този проблем, защото, знаете, през ноември имахме парламентарни избори в Молдова. Предстоят избори през ноември, извинете. Очакваме да се включат и някои центристски партии, от тази автономна област. Сега обсъждаме така наречения референдум, който се проведе в Гагаузия преди няколко седмици. Да, можем да твърдим, че референдума е незаконосъобразен, защото е в разрез с закона. Защото противоречи на правилата на Централната избирателна комисия в Молдова. Но в този конкретен случай решихме да избегнем допълнителна провокация с Гагаузия. Решихме да влезем в конструктивен диалог с Гагаузия. Министър председателя и аз направихме посещение, в Гагаузия, обсъдихме положението с компетентните органи и решихме да създадем специална парламентарна комисия, която да започне диалог във връзка с правните аспекти и законодателството на Молдова. Правителството също ще се включи в рамките на работна група, за да може да се обсъди плана за развитие на автономната област през следващите 4 години. Считаме, че това е правилното решение. Стъпка по стъпка ще решим въпроса с тяхно участие. Считаме, че сходен подход от централните компетентни органи също ще бъде приветстван от Гагаузия. Господин Кирилов засегна а, въпроса за случващото се с Украина. Аз от своя страна мога да кажа, че Украина е много важна държава за нас. Това е съседна държава. Тя е важен економически и търговски партньор. Затова ние сме обезпокоени от случващото се там. Остава ни само да се надяваме, че с усилията на Европейския съюз и другите заинтересовани страни ще успеем да стабилизираме Украина. Така че тя да продължи по демократичен път напред и да даде възможност на гражданите да участват в решенията. Ние от своя страна имаме подкрепата на нашите граждани и ще продължим по европейския ни път. Разбира се, господин Кирилов, прав сте, тук не става въпрос само за виното. Въпросът за виното е просто един добър пример за а, бързата реакция на Европейския парламент, за което ви благодарим. Но вие сте прав. Готвим се да подпишем споразумението за асоцииране, включително и за свободна търговия. Не трябва да чакаме подписването. След като бе прият плана за действие, както казах, изготвихме национален план за действие, който ще бъде приведен в действие през следващите седмици и месеци. Радваме се, че имаме възможност да се присъединим към Европейската програма за селско стопанство и регионално развитие. Това ще позволи на селскостопанските производители в Молдова да получат достъп до европейско финансиране, за да може да се подготвят и да увеличат своята конкурентоспособност. Читам, че споразумението за асоцииране и споразумението за свободна търговия е голямо предимство за Молдова, защото тези споразумения са асиметрични. Има много деликатни а, теми. Пре... Разполагаме с още 7, 8, 9 години, в рамките на които можем да се подготвим. Нашите сълскостопански производители също ще се подготвят и ще бъдат конкурентоспособни. 50% от износа ни отива на европейския пазар. Сигурни сме, че споразумението за асоцииране ще ни позволи да засилим износа на съскоспански продукти към европейския пазар. Разбира се, надяваме се, ако през 2014 година възникнат допълнителни проблеми, нещо, което за съжаление не можем да а, изключим напълно, Та, да, искрено се надяваме, че Европейския съюз също ще реагира бързо и ще ни подкрепи. Госпожа Здановка зададе въпрос за борбата с корупцията. Въпросът е много важен в Молдова, правосъдието и борбата с корупцията. През декември миналата година в парламента приехме пакетно законодателство – което се предприемаха мерки за борба с корупцията. Различни изменения бяха внесени в националното ни законодателство за интегритета на съдиите, както и тяхната съдебна отговорност. От друга страна обаче решихме да увеличим и заплащането на съдиите това а, не беше добро решение по мнение на гражданите, защото гражданите не можаха да разберат защо започваме с високо възнаграждение за съдиите. След като се допитахме обаче до национални и чуждестранни експерти, решихме да постъпим по този начин. Едно е обаче да се приеме нещо на хартия, съвсем друго е да се приложи на практика. Започнахме реформа и на прокурорската служба. В парламента бе създадена специална работна група. следващите седмици и следващите месеци ще се приемат и други законодателни актове в рамките на реформата на прокурорската служба. Миналата година консолидирахме Центъра за борба с корупцията. Той е друг важен инструмент в това отношение. Създадохме и Национална комисия за интегритет. Тази комисия се занимава с длъжностни лица, които работят на високо равнище, Така че този център ще се занимава с корупцията не сред обикновените граждани, а сред висшестоящите служители. Въпросът за визовия режим и либерализацията. Уверявам ви, на 100% сме готови в това отношение. Компетентните органи у нас могат да издадат биометрични паспорти за всички граждани. Много от гражданите вече разполагат с такива. Ако не се лъжа, издаваме около, имаме капацитет на издаване от 50 000 месечно. Това се отнася и за гражданите на, транс... на Приднестровието. Европейската комисия направи посещение в Молдова и разполага с явни доказателства, че нашите компетентни органи са готови. Господин Хаселдорф, вие зададохте въпроса за финансовата криза. Финансовата криза от 2008 година. Да, действително тази криза а, не пропусна и Молдова. Както знаете, Молдова през 2008 година не участваше много на недвижимия пазар. Затова и кризата не ни а, удари силно. Нашето проевропейско правителство успя да стабилизира държавата през 2010 година. Работим в тясно сътрудничество с Международния валутен фонд и с Европейския съюз. Вярно е, че напоследък има доста проблеми. Това е доста актуална тема в националния парламент. Надяваме се да успеем да изменим законодателството, по начин, който да ни позволи да консолидираме банковия сектор. Работим в тясно сътрудничество с финансовите партньори и с Международния валутен фонд, както казах преди малко. Вие казахте също така, че либерализирането а, на а, пазара буди безпокойство у вас. Знаете ли, а, молдовците, които искаха да напуснат Молдова, го направиха доста отдавна. Затова считам, че либерализирането на визовия режим позволява на хората да се движат свободно. Значението на тази либерализация е чисто психологическа. Ние ще продължим да работим за нашите граждани в Молдова. На третия ви въпрос. Да, действително. Напоследък привлякохме доста чуждестранни инвеститори, включително и от Бавария. Дрексел Майер, например, инвестира у нас. Има и други немски инвеститори. И това доведе до създаването на хиляди работни места. Искрено се надяваме, че споразумението за асоцииране и споразумението за свободна търговия ще поставят началото на нови чуждестранни инвестиции. Надяваме се, че те ще допринесат за създаването на благоприятен климат за бизнеса. Ще се радваме, ако молдовците останат в Молдова, а тези, които се напуснали, се върнат. За тази цел сме създали партньорство за мобилност, което дава доста добри резултати. И накрая, на въпроса ви за отношенията ни с Русия. Русия е много важен наш партньор. 20% от стоките ни се изнасят за руския пазар. Газовите доставки са на 100% от Русия. Стотици хиляди молдовци има в Руската федерация. Русия е и важен политически партньор при решаването на конфликта в Приднестровието. Както вече споменах, бихме искали да поддържаме диалога с Москва. Решението ни да развиваме държавата ни по европейски модел не трябва да пречи на сътрудничеството ни с всички държави от източното партньорство, включително и Русия. Ние обсъждаме нещата с а, Русия и те не могат да си позволят да не се съгласят с нас. Разбира се, партньорите ни са съгласни с нас, че това е суверенно решение на Молдова. От друга страна, не може да а, не сме готови за евентуални а, не до там добри развития за в бъдеще. Това може да се отрази на износа ни на вино. Миналата година загубихме над 20 милиона долара. 2014 може да имаме такава неприятна изненада и с износа на плодове и зеленчуци. 80% от износа на плодове и зеленчуци се извършва към Русия. Така че продължаваме диалога си с руската страна. Разбира се, има геополитическа конкуренция в региона, това е разбираемо. Ще се опитаме обаче да работим конструктивно с руската страна. Както вече споменах, и да възникнат неприятности, се надяваме, че ще успеем да ги преодолеем. И затова разчитаме на вашата подкрепа. На подкрепата на Европейския съюз. Това е положението. So about uh, privatization process in Moldova. въпроси за приватизацията в Молдова. Накратко бих искал да ви осведомя, че от самото начало на 90-те години започна процес на приватизация в Грузия. Над 90% вече приключва приватизацията. Има някои важни държавни предприятия, които продължават да съществуват в Молдова. И сега обсъждаме дали би трябвало да продължим процеса на приватизация в тази важна година преди изборите и предвид неблагоприятната регионална обстановка все още не сме взели окончателно решение. Но пак казвам, повече от 90% от приватизацията вече е приключила. И ми се струва, че Молдова е в много добра позиция да води преговори за свободна търговия и свободен пазар. Много ви благодаря, господин председател на парламента. Както виждате, колегите зададоха голям брой въпроси повечето от тях бяха свързани с конкретни проблеми, пред които сте изправени. Благодаря ви за отговорите. Уверявам ви, че ще продължим да подкрепяме усилията, които полага вашата държава в нашия парламент. Again, I would like to thank you very much. Още веднъж и аз ви благодаря за интереса, който проявявате. И ви желая успех, тъй като и вас ви чакат важни избори успех и се надявам отново да се срещнем след месец ноември с един по-европейски, по-европейски парламент Молдова и още по-проевропейски настроен Европейски парламент. Okay, thank you very much. <clears throat> We'll continue our uh, meeting today. Така продължаваме с днешното заседание и с удоволствие приветствам с добре дошла госпожа министра Майя Панджикидзе, външен министр на Грузия, на държава, която се е ангажира по пътя на европейската и атлантическа интеграция. така една държава, която в момента се опитва да постигне необходимите за целта изисквания. Ще дам думата на госпожа министъра за встъпителни думи, след което ще чуем въпросите на колегите. Имате думата. Благодаря ви. Уважаеми, че на Европейския парламент дами и господа, скъпи приятели. За мен е огромно удоволствие и огромна чест да се изкажа пред Комисията по външни работи на Европейския парламент. Благодаря ви за тази уникална възможност да се изкажа днес по предизвикателствата и трудностите на Грозия по пътя и към европейска интеграция. От в самото начало държа да благодаря най-искрено за подкрепята на Европейския парламент за Грузия и за нейната европейска интеграция, изказана в редица резолюции. Отдадеността на Европейския парламент като цяло и на всеки един от вас по-отделно гарантира ползотворността на нашите двустранни отношения. Уверявам ви, че всички ваши препоръки и всички ваши съвети са изключително важни за нашата държава. Тя се опитва да изгради една истинска европейска демокрация и да си върне заслуженото място в европейското семейство. Договорът от Лисабон доведе до сериозни промени в Европейския съюз и в частност по отношение на европейски парламент, тъй като неговият клас стана много по-силен, неговите правомощия се увеличиха в общата структура на европейските институции. Предвид тези факти, ние разчитаме на вашата постоянна подкрепа за Грузия и нейните европейски амбиции. Ето защо се радваме на всяка възможност за водене на искрен диалог с вас по въпроси за засягащи Грузия. А сега бих искала да кажа няколко думи за европейската интеграция на Грузия предвид важните събития в моята страна, както и в целият регион. Ще спомена няколко думи за предизвикателствата след съвета на след среща високо равнище в Вилниус и накрая ще ви кажа какви са очакванията на Грузия за среща на високо равнище на източното партньорство през 2014 година. Най-напред държа да отбележа, че Европейската интеграция е и, и влизането в НАТО е в основата на грузинската външна и вътрешна политика. Това е една ръководна идея, която се ползва с подкрепата на населението на Грузия и на всички партии в страната. Резултатите от президентските избори през октомври 2013 година ясно показаха надежда за част в Европейския съюз на, европ... на граждани. Едновременно с това ние сме яс... напълно наясно, че европейската интеграция е един цялостен процес, изискващ мащабни реформи. След идването си във власт през октомври 2012 година ние напълно сме се ангажирали за постигане на целите в контекста на европейската интеграция. За целта ние приложихме много важни економически и политически реформи, насочени към оздравяване на демокрацията, гарантиране на основните права, реформиране на бизнеса и гарантиране на социални права. През 2013 година имаше редица важни събития и постижения в Грузия. Позволете ми да ви представя основните ни постижения във вътрешно-политическо отношение накратко. Първо, грузинската демокрация отбеляза нова стъпка напред президентските избори през октомври бяха определени от всички международни наблюдатели като справедливи и свободни. Освен това, на тези избори грузинските граждани показаха, че вече не са склонни да толерират всякакво отклонение от проевропейският път на страната и аз смятам, че това е огромно постижение. Друг важна стъпка напред. В оздравяването на демокрацията в Грузия беше изменението в Конституцията, която въведе нова по-справедлива система на взаимен контрол между законодателната и изпълнителна власт част от властта, която беше в ръцете на, изпъл... на изпълнителните органи, беше прехвърлена към парламента. Освен това, в момента се полагат усилия, за да се гарантира независима и свободна съдебна система. Съдилищата постепенно си възвръщат доверието и уважението на грузинските граждани. В момента медиите в Грузия не са се подложени на политически натиск в степента, в която това е възможно в останалите демокрации. Има и напредък по отношение на зачитането на правата на човека и в частност правата на младсиствата. Националната стратегия за правата на, човек, на човека бях беше представена наскоро и ще бъде приета от правителството тази седмица. В този контекст особено много благодарим за ценният принос на Европейският представител за правата на човек и основните свободи. И не на последно място, Грозия е страна с добър бизнес климат, с високо равнище на конкурентна способност и с високо равнище на гарантиране на частната собственост. Въпреки економическите предизвикателства, социалните помощи бяха удвоени. Има повсеместна здравна осигуровка и, и като цяло условията на труд са напълно съгласни с условията на МОД. Освен това, в момента се стремим да гарантираме едно продължително всички необходими условия за траен економически растеж в Грузия. Според очакванията ни, през 2014 година руската економика ще се увеличи от 3 до 5%. Благодарение на ангажимента на правителството и очакванията на гражданите, 2013 година се оказа изключително успешна за отношенията между Европейския съюз и Грузия. Първо, на среща високо равнище на партньорство в Вилнюс, ние започнахме редица споразумения, включително и по отношение на задълбоченото и цяло цялостно споразумение за свободна, свободната търговия. Ние смятаме, че това споразумение ще бъде основа за европейско развитие на нашата страна. По този начин ще, ще постигнем сериозен напредък за политическо сближаване и ще достигнем безпредседентно равнище на економическа интеграция с Европейския съюз. По този начин ще се засили привлекателността на Грузия като страна за инвестиции. И се надявам, че грузинските и международни бизнес среди ще се възползват тези нови възможности. Това важно постижение на срещам високо равнище на Вилнюс беше постигане, пописването на, рамко, на рамката за участие на Грузия в европейските операции за разрешаване на кризи. Според нас този факт носи, носи важно послание, тъй като възможността да участваме в военни и граждански операции показва готовността на Грузия не само да участва в подобен вид операции, но и показва, че Грузия е надежден партньор на Европейския съюз изграждане на мир и сигурност по целия свят. Постигнахме също така и сериозен напредък при завършването на първи законодателен етап на плана за действие за отмяна на визите. Това постижение беше оценено от Европейската комисия и премахването на визите за за грузински граждани при потънта в Европейския съюз ще бъде най-видимото доказателство за обикновените грузински граждани. Ето защо нашето правителство ще положи всички усилия за постигане на безвизов режим до срещам всяко равнище в Риган на източното партньорство. Едновременно с това трябва да се замислим и за предизвикателствата, които стоят пред нас в рамките на този процес. На първо място, основната ни цел е да постигнем споразумението за асоцииране с Европейския съюз възможно най-скоро. Приветстваме готовността на Европейския съюз да положи всички усилия, за да се гарантира, че подписването на споразумението ще бъде възможно преди есента на тази година. От наша страна ние правим всичко възможно това да се случи. На второ място държа да отбележа, че ние сме готови повече от всякога да превъплатим нашия ангажимент в конкретни дейности и конкретни политики в интерес на нашите граждани. Твърдо сме решени да продължим с реформите си, за да гарантираме една стабилна основа за прилагане на споразумението за асоцииране, което само по себе си е един сложен процес. На трето място, новите възможности, които ще се отворят с подписването и прилагането на споразумението, изисква от нас и е, скъпи реформи, с които ние сме поели ангажимент. За да успеем да ги постигнем, Правителството работи с ясен план за действие в контекста на споразумението с асоцииране. Готови сме също така на време да изпълним всичките си ангажименти и сме убедени, че нашите усилия ще бъдат подкрепени от Европейския съюз съгласно принципа повече за повече. И тук държа да приветствам скорошното изказване на комисаря Штефан Фюле на конференцията за сигурност в Мюнхен. Светлината на европейското е, членство в края на тунела действително е единственият катализатор за истински реформи и е, този катализатор трябва да бъде на разположение на всички страни от същото партньорство, включително и Грузия. Нашата цел е ясна. Искаме да покажем конкретен напредък в пътя за модернизация на Грузия. И се надяваме, че Европейския съюз в крайна сметка ще покаже решителност от своя страна и ще представи възможност за европейско бъдеще на моята страна, както и на други страни от източното партньорство, които поемат и изпълняват своите ангажименти. Скъпи приятели, сега се нуждаем от вашата солидарност и вашата подкрепа повече от всякога, предвид външните обстоятелства. Редица държави от източното партньорство, включително и Грузия, са подложени на все по-силен натиск от страна на Руската федерация, особено през последните няколко месеци. Целта е те да преразгледат своята проевропейска политика. Европейският парламент беше сред първите организации, които осъдиха действията на Руската федерация срещу всички тези държави с резолюцията си от 13 септември 2013 година. Също така Европейския парламент се възползва от всяка възможност да потвърди своето становище в поредица от следващи резолюции. Имаше редица от актове на провокация страна на Русия, особено в дните преди срещане високо равнище в Вилниус. Ние обаче ще останем бдителни и ще направим всичко възможно, нищо да не възпрепятства подготовката ни и подписването на споразумението. Готови сме да устоим на всякакъв натиск, защото под въпрос е поставен не просто подписването на поредното международно споразумение, а самото европейско бъдеще на Грузия. Едновременно с това трябва да си извадим и полуки от скорошните събития в региона на източното партньорство. Европейският съюз трябва да използва цялото си влияние, за да възпрепятства нежелан натиск от страна на трети страни към партньорите си от източното партньорство. Трябва да обединим усилията си да изготвим обща позиция за възпрепятстване на всякакви мерки на натиск срещу държавите от източното партньорство. Трябва да поддържаме принципа за невмешателство в вътрешната политика на независимите държави съгласно акта от Хелсики на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа. Уважаеми колеги, Грузия полага всякакви усилия за намаляване на напрежението в отношението си с Русия предишното правителство пое ангажимента да не използва сила за борба срещу, окупира, срещу окупацията и ние потвърдихме този ангажимент през 2013 година. Грузия подпис... въведе безвизов режим за пътуване на руски граждани за да намалим напрежението в отношенията си с Русия, започваме да разглеждаме различни области на възможно сътрудничество, които да не вредят на териториалната цялост на Грузия. Постигнахме някои резултати, като например поетапното отваряне на грузинските пазари, за, на руските пазари за грузински продукти. Също така се подобряват междуличностите контакти между двете страни по отношение на Олимпийските игри също имахме много ясна позиция и тя е, че не бива да смесваме спорта и политиката. При все това, в отговор на всички изтъпки от наша страна, Руската федерация се опита да, да използва игрите в Сочи срещу териториалната цялост и суверенитета на Грузия, опитвайки се да да настоява за статута на автономност на окупираният регион на Грузия и също така чрез създаването на 11 км зона за сигурност в региона на Абхазия в Грузия. По този начин някои от постиженията ни, постигнати в економическата област и в междуличностните отношения, не постигнаха никакъв напредък в отрешаването на конфликта. Съгласно споразумението за примирие от 2008 година. Трябва да продължим работа за гарантиране на на примирието, но мерките си от страна на Руската федерация за изграждане на огради възпрепятства достъпа на хуманитарните организации до местното население. след като бяха прекратени за кратко време под натиск на международната общност, тези незаконни действия от страна на Руската федерация бяха подновени с още повече сила, което вреди на обикновените граждани в ежедневният ми живот. Зоната на сигурност в Абхазия вече е близо 40 км, което засително засяга живота на близо 2000 граждани в района и се надява международната общност да окаже на ново натиск върху Русия за прекратяване на този вид дейности. Грузия ще продължи да работи с, международните, с други международни партньори и Европейския съюз, за да избегне допълнително влушаване на положението. Политическата подкрепа и смените изявления на Европейския парламент в резолюцията, с които се обсъждат тези гореспоменати процеси, са от ключово значение за нас. 2014 година е изключително важна, защото преди 10 години Грузия се присъедини към политиката за добросъседство на Съюза, пък преди 5 години станахме част от инициативата и източно партньорство. В заключителните си бележки искам съвсем накратко да обясна какво възнамеряваме да направим и какво възнамеряваме да постигнем на срещата Източно партньорство в Рига. Искаме да се постигнат е, реформи, които да отговарят на ангажиментите, които сме поели по споразумението за асоцииране. Също така смятаме да консолидираме демократичните си постижения и да бъдем модел за успешна демокрация в региона. Очакваме да, подпис... да подпишем асоциационно споразумение началото на есен да. Освен това искаме да участваме в европейски програми, като Creative Europe, Erasm а, и а, други, както и а, да се включим в различни програми, свързани с външната политика на Съюза. Смятаме също така да приложим записаното в споразумението за асоцииране. Искаме да постигнем напредък, за да може комисията да препоръча сваляне на визите. Искаме също така да проведем проекти в различни сфери, като образование, транспорт, култура, енергетика. Искаме мирно решаване на проблемите в Грузия, както и по-голяма подкрепа и финансова и политическа от страна на Европейския съюз, както и прилагане на нови инструменти за подпомагане. Обедена съм, че с общи усилия това може да стане факт. Благодаря. Благодаря, Ваше превъзходителство. Записали са се колеги. Имайки предвид е, времето, ще ви помоля, колеги, да не говорите повече от две минути. Господин Лизък е първи. Thank you very much. As nobody spoke in Polish, I will speak in... Никой не говори на полски, затова аз ще говоря полски. Пани министър, е, е, е Госпожо министър, Czy teraz pracuje? Jest ok. E, e, chciałem na Pani ręce złożyć podziękowania dla... Да, работи вече превода. На първо място искам да благодаря посредством вас на грузинското правителство за решимостта, която показахте при е, желанието си да има по-голямо сближаване на нашите позиции, като подписахте споразумението за асоцииране. Както е, самата вие знаете много добре, Грузия е заобиколена от държави, които се държат по различен начин и към Грузия и помежду си. Не искам да говоря за вътрешното положение във вашата страна, това сме го обсъждали многократно. Искам обаче да чуя вашата оценка за бъдещето, що се отнася до източното партньорство. И за това бих искал да попитам, според вас какво може да направи Европейския съюз, за да убеди не само Грузия и Молдова, но и други държави да тръгнат по същия път в бъдеще – според вас какво трябва да направим също така в допълнение към усилията си за решаване на конфликта в Украина? Освен това, какво трябва да направим за Азербайджан и Армения? Благодаря, госпожа Гомеш. Госпожо министър, извинявам се, не дойдох на време, не можах да чуя изказването ви. Така че най-вероятно ще задам въпрос, който най-вероятно вече е бил засегнат от вас. Много бях впечатлена, когато посетих страната ви, когато Европейския парламент миналата година изпрати своя делегация в Грузия. Посетихме районите, където руснаците строят ограда какво се случва там? Има ли размразяване на отношенията? Това имаше огромно въздействие върху населението, върху селата, които остават в този граничен район. Или пък се осложнява положението. Имаше очаквания при промяната на президент, нещата да се смекчат, така че много ви моля да дадете своята оценка. Благодаря, господин Салафранка, има думата. Благодаря. От името на НП искам да ви приветствам тук, госпожо министър. Знаете, че Европейският парламент подкрепя решимо европейското бъдеще на вашата страна. Тук седя, не знам дали ме виждате. Както знаете, господин Лизик играе много важна роля в този процес. Вече имаме дата за подписването на споразумението за асоцииране. Вие споменахте част от трудностите, сте изправени в отношенията си с Русия. Говоря за териториалната цялост и въпросите свързани с нея. Ние в своята резолюция, която приехме преди срещата Европейски съюз Русия, записахме това. Смятате ли, че ще има възможност за подписване на такова едно споразумение след Олимпийските игри в Сочи. Що се отнася до териториалната цялост, може ли да ни дадете повече информация за дискусиите между специалния пратеник от вашата страна за Русия и заместник министъра на външните отношения на Русия? Госпожо министър, и в миналото сме говорили за това, но това, което ни притеснява е правосъдието, което не, не е достъпно за всички. Предишният министър-председател бе осъден на 5 години лишаване от свобода. Имаше и случаи с бившия кмет на Тбилиси. А сега ние не казваме кой е виновен и кой е невинен, но се питаме, както знаете, дали това не е една пречка пред а, основните права и свободи в, средата, в страната ви. Много ви благодаря, че сте тук сред нас. Исках да ви помоля да ни дадете повече подробности за връзките с Армения, Азербайджан и Турция. И също така, дали може да потвърдите слуховете, които чухме в пресата за евентуална среща между президента Путин и вашия президент. Ще потвърдите ли такива слухове? Благодаря, господин Ван Дален. Uh, благодаря. Много се радвам, че тук в Европейския парламент пред нас е министр, който беше и посланник в Нидерландия. Говорихме за припът, когато страната ви бе нападната, окупирана част от нея от Русия. Руснаците се опитват да разширят окупационната зона малко по малко. Какво може да направи Европейския съюз, Западна Европа, САЩ? Какво можем да направим всички ние, за да ви подкрепим да се реши този проблем? Знае, че настоящото правителство по време на изборите каза, че иска да протегне ръка през тази пропаст в отношенията с Русия, да има разговори. Имаше ли продуктивни разговори с Русия и относно страните от източното партньорство? Има ли една обща линия срещу или към вас? В Украина като че ли има същите проблеми, каквито среща те и вие, и Молдова. Говори се за близката чужбина. Не може да се приема един такъв а, термин или нещо е в чужбина или не. Господин Донжон. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, тук съм. Благодаря ви за това, че сте сред нас. Благодаря и за уводните ви думи. Няма да се спирам на това, което каза господин Сала Франка. Нас също ни безпокоят тези моменти. Има селективно правосъдие и като че ли то се развива в вашата държава. Два въпроса имам. Първо, във връзка с отношенията с Русия. Аз бях наблюдател по време на парламентарните избори в Грузия. Тогава Джорджан Грин спечели безспорно това от своя страна поради въпроси за отношенията с Русия, с новата сила на влияние. Това се отнася и до правителството на господин Сакашвили. Имаше доста хора, които добре познаваха Русия. И сега изведнъж днес осъзнаваме, че нещата не работят. Руснаците не ви правят подаръци, вие не получавате това, което трябваше да получите и не получавате нищо в повече в сравнение с предишното правителство. Доста наивност има в този подход. Имаме и провал в политическия подход, подход т.е. той не даде търсените плодове. Как обяснявате вие това положение? На следващо място външните отношения на Грузия. Говори се, че Грузия може да участва с военни сили в Европейската операция в Централна Африка – взето ли е решение за изпращане на войски там, да или не? Може ли да ни кажете малко повече? Сър Грайм, плиз. Благодаря, Грем Уотсън. I... Благодаря. И аз искам да поздравя госпожа министра на външните работи за това, че е тук. Тя има голям опит във външните отношения като представител на своята страна в чужбина. Искам да ви поздравя и вашето правителство за огромния напредък, който постига Грузия. Искам да задам и въпрос, който ми бе предаден от Комитета на регионите. Нашите колеги там питат за избора, извинете, за прекратяването на мандата на кмета на Тбилиса и те питат какво се случва с колегата им. Благодаря. Госпожо министър, имате думата. Благодаря. Очаквах господин Брок и исках да отговарям на немски. Него го няма, така ли иначе. Съжалявам наистина, че не мога да се срещна с него, защото предишния път той беше в Берлин. Тъй иначе ще отговарям на немски, защото такова обещание бях дала. И така, добре. Много ви благодаря, госпожо, за това, че ще отговорите на нашите въпроси. Ние с удоволствие ще ви слушаме. So, uh, uh, ich werde dann, ich, ich werde auf die einzelnen Fragen eingehen, aber es gibt Fragen. Е, така отварям на отделните въпроси. Има въпроси, които са свързани, така че мога да ги свържи в отговорите си и затова си мисля, че е по-добре да говоря по определени теми и да навляза в подробности на базата на съответната тематика. Сега връзката или отношенията с нашите съседи и бъдещето на партньорството, източното партньорство. Това е една от темите, Говорихме за Азербайджан. Нашата страна преди 5 години стана член на източното партньорство. Много се радвахме, че това стана заедно с други държави. Мислехме, че можем заедно да вървим по този път. Само две държави остават които през август би трябвало да подпишат споразумение за асоцииране. Ние много се гордеем, че сме част от тези две държави, т.е. една от тях, за да можем да постигнем целта си. Така, що се отнася до другите държави, всяка една държава има суверенно право да, реша, да реши по какъв път да тръгне, така че не мисля, че от наша страна трябва да има някакво участие за оказване на влияние върху решения на една суверенна държава, която и да е тя сред нашите съседи. Всички държави, които показват различни амбиции, различен път в източното партньорство, показаха какви са причините им за Армения. Става дума за конкретни проблеми, както сигурността на страната, енергетиката, енергийната зависимост от Русия. За Украина пък положението е съвсем различно. Явам се, че независимо от случващото се в Украина, все пак може да се намери една альтернатива, един друг път, една възможност да се проведе диалог и да се решат проблемите на всяка една от тези държави. моята а, страна не смята, че правителството ще, ще промени а, решението си или ще тръгне по друг път. Няма такава опасност, няма как да тръгне в друга посока. Нашето решение е твърдо. Убедена съм, че ще подпишем споразумението. Що се отнася до натиск, що се отнася до подписването на споразумението за асоцииране, че натиска от Русия ще бъде същия, какъвто беше до сега. Отново ще се дигат огради от бодлива тел. В момента бе прекратено това, защото тъкат Олимпийските игри, но спрят ли игрите в Сочи, според мен отново ще продължи изграждането на тези огради от бодлива тел. Следващото нещо, което ме притеснява е сигурността за сигурност, която се оголеми с 11 км. Споменах е в речета си. Това, което ни притеснява е, че очакваме след Олимпиадата нещата да не се променят. Т.е. да останат такива, каквито са. И Русия, що се отнася до това свое убеждение, извинете, обещание да върне назад тази зона за сигурност, т.е. да я премахне, и да спазва предишната граница с Грузия, да не бъде спазено. Ще се изправим пред фактите. И фактите са, че границата между нашите две страни изведнъж ще се преместила в грузинска територия с 11 км, т.е. граничната зона ще се окаже много по-широка. Това е сериозна провокация и трябва сериозно да се гледа на нея и това ни притеснява. Надявам се да получим подкрепа от нашите партньори, от страна Европейски съюз, на други партньори, както и подкрепата на парламента. Парикадите в Южна Осетия са направени от администрацията там и там фундаменталните права на хората се нарушават. Нямат възможност да се движат свободно хората, нямат възможност да използват родния си език и да пътуват, нямат никаква възможност а, да получават някакви социални ползи или каквито и да е други. Също така нямат достъпи до здравеопазване. Поради това семействата, които са засегнати, наистина страдат. Госпожо Гомес, вие говорихте за отношенията ни и питахте дали замразените ни отношения, неразмразяването на отношенията продължава. Що се отнася до маркационната линия, Нямаме много контакти и малкото контакти, които продължаваме да поддържаме, са истински наистина контакти. Ние се опитваме да помогнем на населението от другата страна демаркационната линия в окупираната част. Има много програми, социални програми. Надявам се да се извлече полза от населението, ако населението иска. Това е стратегията ни. Трябва да покажем, че сме готови да помогнем на хората, които живеят тази демаркационна линия. Всъщност не е нещо, което приемаме. Окупаторът, окупационните сили всъщност ни наложиха нещо, което е, е срещу нашето желание и се върви срещу желанията на семействата, които живеят там. Сега а, Мисля, председателя е променен новия формат, който бе създаден от а, поддържа връзка с заместник министра на външните работи. Срещаме се редовно. Това даде възможност а, нашите земеделски продукти да бъдат продавани а, на руските пазари имат достъп вече до тези пазари. Това обаче бе постигнато в този формат. Женева, разбира се, е мястото, където върват тези отношения най-добре. Диалога между двете страни тече и формата в Женева не направи наистина големи стъпки напред. След 26 кръга положението е абсолютно същото, от което започнахме през 2008 година. Но храним надежда. Надявам се Олимпийските игри в Сочи да приключат с успех и също така се надявам а, това положително събитие за Русия да окаже положително въздействие и върху диалога от Женева. Още нещо. Още нещо в Женева. Там има нови лица, ново председателство на ОССЕ. Ще имаме и специален пратеник на Европейския съюз за нашия регион и благодарение на тези нови лица, които ще се появят в диалога в Женева, ще стане възможно да се постигне нещо ново, да се раздвижат нещата, нещо, което беше невъзможно а, до момента. евентуалната среща между нашия президент и президента на Руската федерация. Това се обсъжда. Е, много хора говорят за това, голям интерес. Бе попитан президента на Русия дали е готов да се срещне с президента на Грузия. Той отговори положително и затова много се говори по тази тема и в Грузия. Всичките мас-медии през цялото време говорят за тази тема. Но в момента не тече никаква подготвителна работа, някаква стратегия, не върви. А, чисто и просто е казано, че има желание да се срещне с нас трябва да има среща, която трябва да бъде организирана между елитите на двете страни. На 5 март евентуално ще има една среща и ще видим какво ще се случи. Караци най-вероятно ще обсъди това на тази среща. Както казах, обаче няма подготвителна работа, но не бива да изключваме възможността това да се случи. Така или иначе, ние показахме, че сме готови, ние сме отворени и ако те искат да броеват, искат да се срещнат с нас, ако се организира такава среща, ако се говори за конкретни неща, то тогава ние трябва а, и ще участваме в такава среща. Още нещо попитахте. Дали правителството смята, че този формат по различни начини, по този или по други, би могло да подобри отношенията с Руската федерация и дали тези опити всъщност не са обречени на неуспех говоря за усилията на нашето правителство. А, съвсем наскоро проведахме една среща комитета НАТО Грузия в Брюксел, много от представителите на държавите членки на НАТО ни благодариха изрично за това, че сме направили конструктивни стъпки напред по отношение на Руската федерация, като премахнем напрежението помежду ни. Това е отлична стъпка, разбира се, за нашите партньори, за Европейския съюз, но и за НАТО. да се говори за отношенията Грузия-Русия в един по-спокоен климат. След това какво може да направи Европейския съюз, за да допринесе за намаляване на натиска? Ами, според мен има нужда от ясно послание. А то е, че нито една държава не може да влияе върху желанието на Европейския съюз или на който и да е член на Европейския съюз, който иска да стане член на Европейския съюз в това му начинание. Смятам, че това е едно ясно а, послание и а, то показва желанието на нашата страна да се интегрира. Не става дума за империалистическата стратегия, която често се казва преследва Русия. Често и просто Русия трябва да разбере, че ние сме независима страна, не може да върху нас да се оказва въздействие. Ние ще решим какво е политическото ни бъжеще, ще вървим по пътя, който сме избрали и стратегията е наша, независимо от това какво се случва. Това се отнася и за НАТО. Трябва да има ясно послание към Русия. Русия няма, Русия няма право на вето върху решенията на НАТО и това може да стабилизира според мен ситуацията и това може да изясни на всички, че никой не може да поставя под въпрос приоритетите, външните приоритети на моята страна. Освен това, що се отнася до населението в окупираните райони. Entschuldigung. Das ist das Wetter in Georgien, nicht in Brüssel. We saw it in Sochi. There was no snow. Chairman, I think the foreign minister needs a glass of Мисля, че външният министр се нуждае от чаша от специалната ви палинка. Това е неофициално предложение, нали така? auf die äh, Frage eingehen, was die selektive Justiz. Бих искала да се върна на въпроса за селективното правосъдие. Казахте, че кмета на Тбилиси е бил арестуван. Това разбира се не е вярно. Бившия грузински министър-председател, нещо, което научих днес, е бил обвинен и осъден на 5 години затвор. Мисля, че етапа, който накара всички да твърдят, че в Грузия има селективно правосъдие, отмина. Днес правосъдието в Грузия е по-независимо от всякога. Разбира се, не мога да кажа, че правосъдието в Грузия е независимо на 100% и че никой не може да окаже влияние върху него, но ако направим сравнение с положението сега и това от преди години, мисля, че напредъка е очевиден. Никой не е над закона. Съдебното дело протича при пълна прозрачност и всеки е свободен да отправя критика. Всеки може да има свое мнение за това дали у нас има селективно правосъдие или не. В този конкретен случай имаме конкретни доказателства. Те са представени от прокурорската служба. Така или иначе, както казах, правосъдието по-настоящем е по-независимо от всякога. Съдът си каза думата. Преди няколко години това не беше възможно. Единственото, което мога да кажа сега е, че въпросното лице беше обвинено по три обвинения и ще бъде осъдено не на 5 години, а на много повече. Защото първоначално имаше е, присъда за 5 години, тя беше касирана а, и сега са добавени нови обвинения. 5 години вместо а, е, 30 беше а, е, възможността, която се разглеждаше в този конкретен случай но нещата стояха друго яче преди две или три години. Кмета на Тбилиси не е арестуван. В момента се води разследване. Така че трябва да запазим. Нямаме право да разпространяваме информация, докато не приключи разследването. Правосъдието е независимо, същото се отнася и до съдебната система. Мисля, че отбелязахме значителен напредък в това отношение. В миналото а, хиляди хора бяха арестувани и осъдени условно. Така или иначе, с оглед на последните няколко години, сега сме отбелязали значителен напредък, с който трябва да се гордеем. Скоро ще има и местни избори, нещо на което не се спрях в изказването си. Текат подготвителни работи за местните избори. Ох, как се казваше това на немски? има прак от 50% за избора на кмет в Грузия. Кметове се избират не само в Тбилиси, но и в други 12 региона. Вървим напред към демократичните промени. Ще има работи в тясно сътрудничество с Европейския съюз и представители на ОССЕ. Ще го направим и в рамките на местните избори. Това ще бъде последния тест за демокрацията в Грузия и мисля, че ще успеем на него. Не мисля, че демокрацията е заплашена в Грузия. На следващия въпрос за Армения, Азербайджан и Турция. Имаме много добри отношения с тези три държави. Разбира се, имаме по-интензивни отношения с Турция, Азербайджан, отколкото с Армения. Имаме общи економически и енергийни проекти с тези две държави. Всички държави в региона работят в тясно сътрудничество в тези сфери. Азербайджан и Турция са важни търговски партньори за Грузия. Имаме нов железопътен проект, който трябва да приключи през 2015 година. Той е друг пример за отличното регионално сътрудничество. Ja, ich glaube, das war's auch. Мисля, че с това отговорих на въпросите. Благодаря ви. Спомням си, когато бившия, какво казваше бившия президент на Македония за този регион. Там памета и ножовете са дълги, това казваше той. Така че е, нека да не генерализираме, защото и аз идвам от този регион. Благодарим ви за посещението. Благодарим на колегите за въпросите. Пожелаваме на вашата държава да остане на пътя към европейската интеграция. Благодаря. Uh, Дами и господа, добър ден. Помолиха ме да председателствам гласуването. Ако сте съгласни, бих искала да ви помоля да проявите малко разбиране, защото за първи път ще председателствам гласуване. Най-напред бих искала да попитам докладчика дали желая да каже нещо преди гласуването. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Няма да се спирам на текста и да навлизам по същество. Искам да благодаря на докладчиците в сянка от другата група и на координаторите. Благодаря на всички. Има известен брой изменения, по които исках да се гласува против. Не защото не съм съгласен по същество, а защото считам, че този текст отежнява допълнително този, който вече имаме. Въпреки, че доста от предложените изменения са основателни. Когато говорим за общ подход, да, действително, човек може да говори за всичко, но ако започнем да говорим за всичко, разводняваме доклада а, с оглед на основното послание, което искаме да лансираме. Още нещичко по изменение 50-то, внесено от госпожа Кронберг. Параграф, изменение по параграф 16. В параграф 16 а, се използваше един а, критичен термин във връзка с координирането на планирането на външната политика, координирането между различните участващи. Госпожа Кронберг прави основателно предложение за изменение, но то е свързано с приложението. Аз говорих за планиране, а тя говори за прилагане. Мисля, че това са два взаимно допълващи се аспекта. Така че предложението ми е да запазим първоначалния ми параграф, който е малко критичен във връзка с планирането и да добавим като устно изменение по-голямата част от текста на госпожа Кронберг и да го добавим към този параграф за да може а, е, там малко по-положително вече да говорим за прилагането. Тоест устно изменение към параграф 16, чета на английски. След Policies on the Ground, да кажем, отбелязва, че се подобрава, тъй като европейската делегация и така нататък и така нататък а, до края на изменението на госпожа Кронберг. Затова предлагам това устно изменение за да може да запазим духа на този текст и на изменението. Благодаря ви. Когато стигнем до изменение 50, ще ни напомните отново вашето предложение, след което ще гласуваме. И така, уважаеми колеги, ако сте съгласни, предлагам да започнем гласуването. Параграф първи. Тук имаме изменение четвърто. което подлагам на гласуване. Стигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. С което приключвам гласуването. Пето изменение. Начало на гласуването за против, въздържали се. Мисля, че се приема. Сега да проверим ли? Да проверим. Начало на електронното гласуване по изменение 5. Yes, okay. okay. Thank you. Благодаря ви. Приема се. Изменение 6. Начало на гласуването. За. Кой е за изменение 6? Против. Благодаря ви. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение седмо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 8. За. Кой е за изменение 8? Против? Раздържали се, отхвърля се. Изменение 9. Кой е за? Против? Раздържали се? Отхвърля се. Изменение 12 на господин Ван Орден. може да накара някой от вас да направят нещо. Тако е за изменение 12. Благодаря ви, господин Танък. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 3. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21. 21 Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 22. За? Против? въздържали се, приема се. 23-то, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 27. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 29. За? Против? въздържали се. Мисля, че се приема, но бих предпочела да проверим. Начало на електронното гласуване по 29-то изменение. Thank you. I... Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. Така си и мислех. Благодаря ви. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против?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 Компромисно изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 46. Не, 42. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46. Кой е за? Против. Yes. Oh, well. Okay, so we need... Добре, трябва да се върне малко назад и да гласуваме 43-то изменение. То остава, тъй като 42-ро не беше прието. Кой е за 43-то изменение? Против? Въздържали се? Нека да проверим, за да сме напълно сигурни. Гласуваме изменение 43-то. Окей, okay, Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 43. Verification. Проверявахме 43-то изменение. Всички ли гласуваха? Yeah. Then I close такъв случай край на гласуването. Поглеждаме резултата и виждаме, че се отхвърля. Продължаваме с 46-то. Не, 45-то. Добре, 45-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че имахме същото мнозинство. Нека да проверим. Проверяваме 45-то начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Я да видим. Същото мнозинство имаме, отхвърля се. 44-то. Кое за? Против? въздържали се, отхвърля се. 46. Кой е за? Против? Нека да проверим. Извинявам се. Проверяваме 46-то. Okay, is everybody voted? Всички ли гласуваха? Още един глас остава. Един глас липсва. Някой е забравил да гласува. Благодаря. Край на гласуването. Същото мнозинство отхвърля се. 47. Кой е за? Против? Същото мнозинство ли имаме? Нека да проверим. Начало на електронното гласуване по 47 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 48. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 50-то. Колегата Данжан предложи устно изменение, с което се добавя изменението на госпожа Кронберг към текста. Приемате ли? Гласуваме измененото, компромисно изменение 50. Кой е за? Изменено предложение 50 гласуваме. Кой е против? Въздържали се? Добре, приема се. 51. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 52. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Но нека да проверим. 53. Електронна проверка. Electronic check. Everybody has voted. I closed. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 53-то кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 54 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 55 кой е за? Против? против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 8. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 59-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. е 60-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Но бих искала да съм сигурна. Проверяваме електронно 60-то изменение. Thank you. Uh, yes. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Thank you. 61. Who's in favor? Благодаря ви. Продължаваме с 61. За, против, въздържали се, приема се. 62. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 63. За, против, изменение 63. Въздържали се, Приема се. Нека да проверим. Електронно изменение 63. Гласуваме го, тъй като отхвърлихме изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 66. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 65. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67. За против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме електронно изменение 67. Моля, гласувайте. Благодаря ви. 14 гласа за, 14 гласа против. Отхвърля се. Изменение 67. За. Против. Нека да проверим. Много е близък резултата. Моля, гласувайте. Край на гласуването, същият резултат отхвърля се. Изменение 69. За. Против. Въздържали се. Приема се. 70. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим изменение 70. Електронно гласуване. Yes, I can close the vote. Let's have a look. Yes, adopt. Край на гласуването. Приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 пада, тъй като изменение 53 беше прието. Изменение 3 за против въздържали се, приема се. Изменение 2 за против. Нека да проверим. Моля гласувайте електронно. Благодаря ви. Приема се с един глас. И така стигаме до становищата. Становището на Комисията по развитие. take them in block because you have different indications. Okay. Не може да гласуваме анблок, тъй като има различни мнения на докладчика и така гласуваме. Становището на Комисията по развитие, параграф първи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но нека да проверим. Гласуваме по параграф 3 на становище на комисията 9. Край на гласуването. Приема се наистина. Параграф 4. За. против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 5. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 5. Параграф 6. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 7. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 8. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 9 за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до компромис 9. Становището от Комисията по правата на, живи... на жените и равенството на половете е компромис 9. Гласуваме го за, против. Как не ви е срам? Въздържали се. Приема се. Всички останали изменения падат, тъй като приехме компромиса. И сега гласуваме окончателно електронно по проекто доклада с измененията. Моля, гласувайте. I need two more votes. Още двама колеги трябва да гласуват. Добре, край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, 1 против и 5 въздържали се. Поздравление на докладчика. Много ви благодаря. Окей. Okay. Okay, uh, dear colleagues. Добре, скъпи колеги. Продължаваме с дневния ред. Остават ни само 15 минути за следващата точка от дневния ред. Става въпрос за одобрението на изменението от Доха на протокола от Киото към рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, проистичащи от него докладчик е господин Индрек Тарант от групата на зелените. Имаме също така и отговаряща за становището. Може ли да чуем няколко стъпителни думи за доклада? Колега, имате думата. Благодаря ви. В стъпление ще кажа надълго, нека да подкрепим доклада на Комисията по околна среда. Тъй като той взима предвид всички въпроси, обсъждани в нашата комисия, в парламент и в европейски институции по политиката в областта на климата. Нямам какво друго да кажа. Благодаря ви. Някой иска ли думата по тази точка? Господин Хауит, докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите. Няма да отнема повече време от докладчика. Първо напълно подкрепям предложението. Струва ми се, че е доста странно да говорим за измененията в климата предвид е, екстремните климатични явления напоследък, но в опаси парламент много се радваме на ратификацията на протокол от Киото. На второ място важно е нашата комисия да излезе със становище, тъй като дипломацията в областта на климата, както каза с пълно основание докладчика, е много важна. Някои държави, които биха искали да поемат ангажимент, като Китай и Русия, и ако искаме да постигнем тяхното присъединяване, и разбира се, че с ратифицирането на протокол Киото 2 ще утвърдим водещата роля на Европейския съюз в областта на климата на световно равнище. И също така, не само ще отговарям на искането на развиващите страни с удължаване на периода на действие, но също така ми се струва, че има повече шанс да договорим някакви обвързващи цели. Така че от, по всички тези причини от името на групата си и демократите напълно подкрепям този доклад. Благодаря ви, господин Латсън. Искате думата по тази точка. Разбирам, че другите докладчици в сянка не искат да се изкажат. Благодаря госпожо председател. Аз съм съгласен с докладчика, е именно дипломацията в областта на климата трябва да стане част от въобще европейската дипломация и ангажиментът а, по а, изменението от Доха трябва да се превърне в един от приоритетите ни, тъй като вече има консенсус в научните среди на световно равнище за причините и вредите вече предизвикани в измененията на климата, че те се дължат на човешката дейност и голяма част вече са необратими. И за това съм съгласен да последваме подхода предложен от докладчика. Председателят, някой друг иска ли думата? Не. В такъв случай приключваме с обсъждането за момента. Ще гласуваме в нашата комисия по важни работи на 3 март, след което ще изпратим становището си на комисията Н е по околна среда, която ще гласува на 6 март и се предполага, че гласуването в пленарна зала би трябвало да е през месец април. Представителят на комисията иска ли да вземе думата? Не. Благодаря ви. В такъв случай приключваме с тази точка от дневния ред. И мисля, че можем да излезем в почивка до 17.45. Продължаваме със съвместно заседание с делегацията във връзка, за връзки с Швейцария и Норвегия и съвместния парламентарен комитет ЕС Исландия и в съвместния парламентарен комитет на Европейското економическо пространство ще говорим основно за последиците от референдумът в Швейцария и това заседание ще бъде при закрити врата. Благодаря ви. 10 минути почивка.